please sit down so that we can... Добър ден, колеги. Моля, заемете места, за да започнем заседанието. Thank you. So good afternoon, and before... Uh... Благодаря. Отново добър ден. Преди да започнем дебата за годишния доклад на Европейската Централна банка с заместник председателят господин Констанцио, нека да започнем с дневния ред. Да приемам дневния ред с, с така както е предложен, предложен. Нямате други предложения. Съобщение на председател е, текущите междуинституционални преговори за е, досието за секуратизация на 28 марта да, беше срещата. Постигна се напредък по двата основни файла. Разгледахме документа на комисията по критериите за хомогенност. Комисията получава мандат за доизчистване на предложението и също на техническо ниво да даде критериите за хомогенност според критериите, които бяха предложени. Също се предложи и проектотест за стрес тестовете. Освен това, Изискванията за due diligence също бяха одобрени. Предвижда се забрана на ресекуратизацията. По файла за капиталови изисквания резултатите са следните. Да се уточнят условията на нашите институции – при определение на капиталовите изисквания на е, базата на подход за вътрешен рейтинг. Да се използва прокси данни, където е необходимо. Също да се определят е, е, основните позиции за малки и средни предприятия. Също евентуално органите за промоция и също да има гаранции. Комисията бе помолена да се оцени дали при стрес теста могат да се използват инструменти, свързани с наличност. Имаше и решения по други политически въпроси, за да се стигне до е, проекто текст Приета беше и част от техническата работа по досието за капиталови изисквания. Пети преглед на директивата за борба с пране на пари. На 5 април се състоя срещата политически изложени лица беше основ... една от основните теми. Комисията трябва да докладва за това дали е възможно да се приложи подхода на съвета. Звено за финансово разузнаване трябва да има подобрение на сътрудничеството между тези звена. Трябва да има и съответна формулировка на базата на препоръките. Трето, нарушения иска се е, пределна стойност за така наречени predicated offenses. Си, съветът дава сигнал, че е готов да посрещне някои от нашите искания. Ще работим. Даваме. На 5 април също имаше заседание за мандат за техническото досие. Триалозите ще продължат следващия месец. Толкова по техническите тристранни срещи. И сега се връщаме към основната ни точка. Добре дошъл първо на господин заместник председателят отново. Очакваме да направим дебат и да чуем вашата презентация. Годишният доклад излезе на уебсайта на ЕЦБ днес, свързан е с валутната политика и, очакванията, и развитието през 2016, очакванията за евросистемата и различните правомощия. На 4 април бе изпратен доклад със съответния анекс от Марио Драги до председателя на парламента Таяни – свързани с доклада на Европейския парламент, е, чийто докладчик беше господин Тремоза член 284 постановява, че годишният доклад на ЕЦБ трябва да бъде представен на Европейската комисия, Европейския парламент и на съвета. Е, парламента излиза с доклад по собствена инициатива. Докладчика ще бъде назначен от социалистите и демократите. Ще започнем с изявление на ЕЦБ, което ще бъде направено от заместник-председателя и господин Констанцио. След това ще има възможности да задавате въпроси. Две минути за въпроси, три минути за отговор, значи пет общо. По... Има списък заявки за изказване, представители на политически сили. Ако е, се наложи, ще продължим и с спонтанни изказвания. Добре дошъл, господин заместник-председател. Много се радваме, че така оптимистично можем да обсъждаме въпроса. Европейската економика се справи относително добре и е, ние можем да обсъждаме сега в този дух. Благодаря, уважаеми депутати от Комисията за економически и валутни въпроси. Днес ще ви представя годишния доклад за 2016 на ЕЦБ. Той е основен компонент от нашата демократична отчетност и тази отчетност не се свържва единствено с задължения за отчитане, а, също така този годишен доклад се обсъжда от представителите от на народите на Европа. Ние приемаме нашето задължение за отчетност пред парламента много сериозно. Това е един вече установен процес и ние е, е се надяваме, че ще можем да помогнем на парламента за изготвяне на резолюцията по нашия годишен доклад това е свързано и с необходимостта да дадем резултати във връзка с нашия демократичен мандат. Ние сме независими и можем да работим без политическа намеса. И именно това а, ни дава възможност да работим според а, нашия мандат ние също ще е, публикуваме и вашите информации, свързани с предишния ни доклад. Ще разгледам нашите решения за политиката и действията за запазване на стабилността на цените. Също ще подчертая колко е важно да има стабилна финансова система за еврозоната. Е, валутната политика на ЕЦБ през 2016 отговаряше всъщност на много предизвикателства в общата ситуация. Световната економика излизаше от много остри епизоди на финансова нестабилност. И така отново се породи много дълбок песимизъм за капацитета на световната економика да генерира положителен растеж, но също и възможността на централните банки да прилагат неконвенционални монетарни подходи. Имаше и нов комо, капан с, с стоките на храните, на храните, с цените на храните, извинете. Макроекономическите условия обаче се оказва, че са е, добри и сега има положителни новини. Намаляват страховете за депресия, е, за депресия. Е, БВП расте с 1,7% миналата година, а първото три месечие сега вече е, е чувството за несигурност пада на най-низки нива. Инфлацията също е много ниска. Е, над 4,5 милиона повече в момента са в заетост, отколкото преди 3 години. Нашите мерки също намалиха и разпокъсаността, разликите между страните членки. Също така най-малка е разликата между БВП и е, инфлацията. Мерките, които бяха приети през март миналата година, се свързаха с значителни монетарни стимули с цел да се подкрепи възстановяването и да стане то по-устойчиво на външни шокове. През 2016 решихме да разшириме нашата политика, да намалиме плащанията от 6 милиарда с оглед на намалените рискове за стабилност на цените. Това запазва и финансовите условия, които все още са необходими, за да се задържи инфлацията до 2%. През март 2016 бяха взети мерки за подобряване на финансовите условия така се е, намалиха е, процентите за е, отпускане на кредити от банките за нефинансови фирми. Тези проценти паднаха до исторически най-низките си нива от май 2014 непосредствено преди нашите решения за пакета от юни 2014 да се дадат допълнителни монетарни мерки и да се подкрепи кредитирането. Вече увеличението възлезе на 120 е, пункта. Също така обема на кредитирането се увеличи значително, включително кредитиране на фирми. 2% февруари тази година е, е цифрата от минус 2,9 от май 2014. Също има увеличение и в кредитирането на домакинствата малките и средни предприятия, които са гръбнака на економиката в Европа, е, се възползваха в много голяма степен, е, имат подобрен достъп до финансиране и цените на заемите е, паднаха с около 40 пункта от март 2016 до 180 пункта с 180 по-малко от май 2014. Възстановяването обхваща все повече сектори и страни. Всички страни сега отчитат растеж. В първото три е, тримесечие на тази година този растеж вероятно е, има индикации, че се засилва. Но е, финансовата криза все още има своите резултати, които се отразяват на ситуацията. Е, има и недоизползвани е, ресурси, е, както и не се изп... и инфлацията не подпомага развитието развитието. 1,5% в момента е процента на инфлация. предупредихме, че е, основният процент на инфлацията може да падне след е, март е, заради различните различните начини на изчисляване на статистически на изчисляване на нивата на цените на петрола. Намаляването на инфлацията обаче е разочароващо. Все още няма достатъчно стимули за възстановяване на национално ниво. Според прогнозите ни, е, инфлацията се очаква да стигне 1,7% в 2019. Но това означава, че основната инфлация е 1,8%, а ръста на надниците 2,4%. Очакваното увеличение в заплащането по основния сценарий е от ключово значение. Това трябва да се случи през 2019. Преразгледани бяха стоеността на инфлацията поради увеличаването на цените на храните и енергетиката, но средносрочните прогнози са до голяма степен непроменени. Освен това, инфлацията зависи много от подкрепата на мерките за е, монетарна политика. Защо а, ние се ориентираме към поддържане на стабилност на цените, но също така оценяваме и потенциалното въздействие на, на системните ръскове върху финансовата система. Четири такива риска се описват в доклада. Първо, да се увеличат премиите за общия риск. Те сега а, се влияят от а, пазара. Също така банките показват слаба, слаба печалба на фона на структурни промени и оттам е ниска, ниски лихви. Трето, отново може да се окаже, че има дълг в държавния сектор и в нефинансовия част, частен сектор. Освен това и може да има рискове и за ликвидност. Общия несистемен риск се свързва също и с рискове при мониторинг на ниво страна и отрасъл. Необходимо е да има съответни инструменти, за да се покрият тези рискове. Както знаете, отговорността за решенията за макропотенциалните мерки е споделена между националните власти и ЕЦБ. Тоест, ние можем да допълним националните мерки, макропотенциални мерки, е, взети на национално ниво. ЕЦБ подсили своята роля в макропотенциалната политика и също работи за подобряване на прозрачността. В някои страни има риск за недвижимите имоти, но цикличният системен риск в еврозоната е ограничен. И съответно няма нужда да има противодействащи буфери, свързани с циклични шокове. Прозрачността на макропруденциалната политика също бе подобрена от е, новия двугодишен бюлетин на ЕЦБ за макропруденциален по, по темата макропруденциален надзор. В доклада се говори също за дейността, необходима за да се преодолее средството от кризата в банковия сектор – Необходимо е да се работи решително и на отрасло, на национално и на европейско ниво. Банките трябва да приспособят бизнес моделите си, за да се справят с ниските лихвени проценти. Имаме конкретен доклад и анализ и там се подчертава, че всичко зависи от е, ключовите характеристики на всяка отделна банка. Значителни усилия са необходими да се реши проблема с лошите заеми. Нивото и макропотенциалното естество на този проблем налага да има реакция на европейско ниво. Могат да се вземат действия и на национално ниво, но те трябва да бъдат хармонизирани на европейско ниво, примерно за компаниите, управляващи активи за да се намали е, е, експозицията към лоши е, заеми. Това е приоритет от макропруденциална гледна точка. Финансовата регулация. Ние работим по регулаторната рамка на международно и европейско ниво, за да отчетем всички съображения и макро и микропруденциални. Комисията от Базел за банков надзор се споразумя по няколко реформи. Преразглеждане на рамката за секуризация, също и капиталови изисквания за банките. Също така излязохме и с консултации за отчетността и оповестяването по стълб 3 групата на губернаторите и шефове на надзора изготвиха работна програма за съответната комисия, за да се намали излагането на риск и да се калибрира нивото на задлъжнялост беше посрещнато с положителна оценка от усилията за справяне с реформите след кризите, ние следва трябва да работим, за да не изгубиме това, което бе постигнато в последни години. Трябва да се създаде съответна регулаторна рамка, която да осигури равнопоставеност. Ние постигнахме много, особено със създаването на банковия съюз. Трябва да се вземат и останалите стъпки, да бъде той доизграден. Ние помагаме в това отношение, включително за намаляване на риска и споделяне на риска. В този контекст е, работиме и също за европейска схема за застраховка на влоговете. Също така Европейската комисия излезе с пакет за регулаторната рамка за банки. Той върви в правилната посока за намаляване на риска, т.е. мерки за намаляване на риска. Така ще бъде подсилен и регламента за регулиране на банките, надзора и е, възстановителни програми, ако има нужда. Също така трябва да има и регулаторни инициативи за финансовите пазари и финансовата инфраструктура. За това трябва да се изгради и напълно завършен капиталов пазар. Това е приоритет както за Европейския съюз, така и за ЕЦБ. Така ще се е, споделя риска и ще бъде постигната по-голяма макроекономическа и финансова стабилност. Също така трябва да се очертае правната основа за макропруденциални инструменти, които да бъдат използвани за управляване на рисковете. А също така и да се включи макропруденциалното измерение в регулирането на небанковите финансови институции. Икономиката на Европейския съюз през 2016 показа значителна устойчивост, е, продължава възстановяването, валутната ли политика е правилна и няма нужда да бъде преразглеждана в този момент, но ние сме готови да реагираме на всякакви е, шокове. Циклични, картината по отношение на цикличните условия е подобрена, но трябва да продължаваме да се справяме с резултатите от кризата. Утре е 97-та годишнина от рождението на един бивш председател на Европейския парламент Емилио Коломбо и нека да припомня неговите думи, казани преди 40 години, които са валидни и сега. Цитат. Нямаме причина да се чувстваме удовлетворени от настоящото състояние на Европа, независимо от усилията, които полагаме. Като европейци ние трябва да направим необходимото, за да намериме правилните общи решения на проблемите от нашето време. Тези думи е, ни напомнят колко е важно да поемем своите отговорности, за да можем заедно да търсим по-добре економически резултати за нашите граждани. Благодаря, господин заместник председател, за тази реч и за историческото напомняне. Преминаваме към въпросите и отговори. Колеги, моля ви да спазвате отреденото ви време, малко закъсняваме. Сега от името на НП Зикрит Морешан. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, благодаря за това, че сте тук и за това, че представихте годишния доклад. Паричната политика на ЕЦБ без съмнение оказа положително въздействие върху финансирането на економиката. Виждаме, че инфлацията в еврозоната вероятно ще достигне целевите нива и вероятно ще остане такава, устойчива. Въпреки всичко това, председателя Драги неодавна заяви, че ЕЦБ няма планове да променя желанието си да запази лихвите такива каквито са сега, поне до края на така нареченото количествено облегчаване в 2018 година, макар че ЕЦБ осъзнава негативното въздействие на тази политика и на ниските лихви. Затова въпросът ми е следния. Кога Очаквате ЕЦБ да бъде стабилна, без да получава помощ в рамките на вашата парична политика и какви действия може да очакваме от ЕЦБ? Какво въздействие очаквате и каква реакция очаквате от пазарите. На следващо място, настоящата програма за изкупуване на активи от ЕЦБ се използва като претекст от някои държави членки да не се правят реформи в публичните финанси, в сектора на енергетиката, например, или на други места. Затова искам да попитам, имате ли информация за изкривяващия ефект на тази програма и на трето място Господин Домбровски с неодавна говори за бюджет за еврозоната. Има държави членки, които смятат, че за нещо подобно има нужда от промяна в договорите. Има някои заинтересовани страни, които говорят за създаване на европейски валутен фонд. Затова кажете ни какви са разговорите в момента по всички тези въпроси. Може ли да се създаде бюджет за еврозоната или пък Европейски валутен фонд? Благодаря. Голямо предизвикателство. Имате три минути, ще се опитам, каза заместник председателя. Първо, по отношение на уместния характер на нашите политики. Бих казал, че по-настоящем не променяме своето решение, защото това е правилното решение. Имаме все пак поглед върху данните, върху информацията. На второ място, прогнозите, които публикувахме. Данните, инфлация 1,7% през 2019 година. Тези данни са свързани с някои прогнози. Едно от предположенията е, че паричната политика ще остане малко или много една и съща. Защото ние предвиждаме да има постоянен е, лихвен процент, да няма въздействие върху лихвените проценти и да има обменен курс, който да е стабилен. А по отношение на очакванията на пазарите във връзка с еволюцията на така наречената инфлация в рамките на 24 часа, Смята се, че положително въздействие ще има едва през 2020 година. Всичко това се взима като основа на нашите прогнози. Трябва обаче да подчертаем, че прогнозите се основават на продължаване на нашата парична подкрепа. Вече споменах намаляването на структурната инфлация, нещо отрицателно по своя характер – Същото очакваме в някои други държави. В САЩ, например, заплатите не догонваха цените. Едва не отдавна имаше общо взето откликване в тази връзка в, в Америка. Същото наблюдаваме и в Европа сега, но това оказва своето въздействие върху разходите за труд, например. Последващия ви въпрос. Ние купуваме държавни облигации. Знаете, че те са стандарт за всички останали инструменти, така че не можем да говорим за изкривяване. Има и една много по-малка програма за изкупуване на корпоративни облигации, но ние купуваме облигации от стотици емитенти, така че няма купувачи, които да са фиксирани в рамките на определени отрасли. И накрая по отношение на бюджетния капацитет и евентуалната еволюция на Европейския механизъм за стабилност, няма предложения на този етап, не разговаряме по тези въпроси. Нека да ви напомня, че бюджетния капацитет за еврозоната е тема, която се споменава в доклада на петимата председатели. Ние подкрепяме точно този аспект. Този доклад е публичен, но там не се говори за еволюция на европейския механизъм за стабилност. Благодаря от името на социалистите и демократите, госпожа Перванш Берес. Господин заместник е, председател, годишният отчет В него е, споменахте доста положителни факти, е, споменахте за спада в дефицита, е, целта да се подпомагат е, публичните инвестиции и влиянието на Централната банка в финансиране на предприятията. В годишния доклад вие също говорите за бъдещата дискусия относно бъдещата архитектура на финансовия надзор и преразглеждане на макропруденциалната политика и рамка е, бихте ли е, казали малко по-подробно е, как си представяте тази дискусия, този дебат? Публичен, открит или как? За нас е много важно да видим какво мислите по въпроса. И ако ми позволите един допълнителен въпрос, когато, както знаете, Transparency International публикува доклад относно доверието във вашата институция, обръща се внимание на това, че някои правила, на действията на, на някои е, членове на борда, които е, не спазват е, кодекс, етичния кодекс на Централната банка, имат участие в частни предприятия, вие е, бихте ли се ангажирали да отговорите по някакъв начин на този доклад на Transparency International? Благодаря за въпроса ви за по първия въпрос. Е, Публикувахме становище много така пространно и много е, задълбочено по текста на съобщението на комисията. И ако позволите да спомена няколко детайла, първо бихме искали да се признае, да се отчете в е, макропотенциалната рамка, съществуването на ССМ. Със създаването на тази е, институция, всъщност банката придобива допълнителни макропотенциални правомощия. И това е споменато в новия документ и смятаме, че това е важно, ще бъде важно, особено да се даде, е, да се придаде повече макропотенциален авторитет на, на, на Централната Еврейска Централна банка в е, страните, е, които са членки на банката. Ние предлагаме Е, разширяване на инструментите, които са е, инструментите на, на, за макропруденциална политика е, да, да бъдат доразвити. Споменаваме и нещо друго важно. Трябва да има пълна яснота по е, втория стълб – в е, контекста на надзора. Не трябва да непременно да има връзка с макропруденциалните е, съображения. Трябва да се насочим само към е, проблема и с риска на отделните институции вече отношенията между при, е, микропотенциалния и макропотенциалния надзорник, там това е друг, е, тези отношения попадат в друг е, контекст. Това е накратко. Разбира се, има е, съобщение, становище, което е, е публикувано и аз е, цитирах от него в момента. А, по, по, вторият, ви, по вторият ви въпрос, съвсем накратко, Да, е, с е, Transparency International имаме взаимодействие, ние реагирахме на доклада е, по конкретни въпроси. Дори участвахме в една публична дискусия по този доклад. Участ... За... Е, именно член на изпълнителния борт, Свет Мсикорет, участва. Идеята беше да имаме един, е, да проведем диалог, е, разбира се, засегнати. Е, между прочим, междувременно бяха взети много мерки да се гарантира повече прозрачност, колкото до конфликт на интереси, ще кажа нещо друго. Първо, колкото до членовете на изпълнителния съвет, е, в техния договор се предвижда един а, а, период, карантина, така да се каже, в който не трябва да приемат други предложения за работа. А, Колкото даналите е, членове управител, на управителен свет на банката, има съответния кодекс на, на поведение, е, кол, е, е, колкото до членовете на управителния съвет, на надзорния съвет, се предвижда един такъв е, период от две години, е, в който е, те не трябва да поемат е, е, постове, е, които водят до конфликтни интереси. Става дума за хората на високо ниво на управление. Бернт Луки от името на Екара. Благодаря, Лудък. Ще говоря на немски. Първо да се присъединя към въпроса и по-скоро отговора, Е, който бе даден на колегата Моресян. Какви са прогнозите за инфлация на ЕЦБ? Ако правилно разбирам, сега публикуваните цифри за инфлацията се основават върху презумцията за uh, overnight breaks, uh, които ще станат относително стабилни 2020. Въпросът ми е, имате ли uh, анализ на дейностите uh, в тази връзка, uh, еластичността, uh, именно как да се прогностицира, прогнозира инфлацията в краткосрочен план? Uh, защото е, става, в случай, че тя е с 1% по-висока от прогнозното ниво е, дали а, е, има някакъв вид а, мониторинг в това отношение. Вторият ми въпрос се отнася до проблема а, за а, лошите заеми. споменахте този проблем, споменахте е, че трябва да бъде създаден нещо като Bad Bank, е, един е, фонд за управление. Е, въпросът ми какви, рис, какви рискове крие това? моят колега Хелвих в една студия, в едно проучване предупреждава срещу финансовите рискове от такав Bad Bank – и е, съответните е, клобак про, е, разпоредби, е, които е, ще се използват от банковите, които носят финансов риск. Как, е, как е, оценявате е, тези рискове? Вие не казахте нищо за разпределението на риска до сега. Благодаря по първия въпрос. Техническата страна на прогнозите се основава на краткосрочните и дългосрочните лихви, такива каквито са те на пазарите. В началото на правенето на прогнози ние взехме предвид даже фиксирани лихви по настоящем, т.е. в момента в който започнахме със своето начинание. Знаете, че ние не можем да поемем ангажимент е, за конкретни нива на лихвите. Ние сме свободни да действаме, зависимо от е, данните. Ако положението в економиката се подобри, ако има някакви сигнали за нещо подобно, можем и да променим е, своята политика. Но всичко това ще зависи от развитието на данните. Нямам информация за някакви симулации или резултати от подобни симулации. Правили сме симулации за това какво ще бъде въздействието върху банките, ако се увеличат лихвените нива, но не по отношение на макроекономическия модел. Може би е, ЕЦБ е правила нещо подобно, но аз самия нямам информация за конкретни цифри. По отношение на лошите заеми, нека да кажа, че онова, което казах, не трябва да се тълкува като подкрепа за някаква паневропейска банка или институция за управление на активи. В моите речи, а съм правил поне две речи напоследък, подчертавам, че по-уместно е да има нещо като европейска пътна карта или модел за е, хармонизация, но трябва да има е, институции на национално ниво. Естествено, те трябва да следват е, общо европейския му, защото всичко зависи от размера на лошите кредити. Освен това, може да се хвърли нещо като облак на съмнение върху европейския банков сектор. Това следва да се подчертае. Вие добре знаете, че компаниите за управление на активи се използват успешно в Ирландия, Испания, Словения и в други места по света. И всъщност МВФ винаги съветва, че за да има напредък по отношение на лошите заеми, трябва да има подобни компании за управление на активи. Ако те се създадат така както трябва, няма отрицателни резултати. Всъщност те имат достатъчно време за да уточнят какви точно са активите, да се опитат да ги продадат. Когато се подобри ситуацията в банковия сектор, е, самото възстановяване ще окаже въздействие върху цените, те ще тръгнат нагоре, и това ще окаже пък въздействие върху работата на е, подобни компании. Нана в Ирландия, например, е, печели е, поради възстановяването на стоеността на активите в тази страна. Така че тук не винаги говорим за разпределение на загубите. При прехвърлянето, естествено, първоначално винаги има загуба. Загубата се поглъща от банките. Банките трансферират активите на определена цена. Така работи системата. Кой ще поеме риска е въпроса. Кой ще поеме риска за подобни компании за управление на активи? Създадените компании и техните акционери трябва да бъдат частни и държавни. В Словения имаме 100% държавно участие, но в Сареп и в Нана 51% от капитала е частен, 49% е публичен. Знаете, че капитала на подобни дружества е относително малък в сравнение с целия счетоводен баланс. Така се създават тези институции. Нил Стурвалц. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател, за това, че споделяте своя следобед с нас. Два въпроса. Първия. Има въпиваща нужда от структурни реформи в еврозоната. Като цяло и по-конкретно в някои държави членки. ЕЦБ има ли инструменти за да се справи с проблема? Или просто ги оставя сами да се справят? На второ място, от теоретическа гледна точка този въпрос може би е по-интересен. Става дума за взаимната зависимост между производителността и структурните реформи. Можем да измерваме производителността по различни начини, естествено, Понякога я измерваме като измерваме съотношението между заплатите и промишленото производство. В една реч пред London School of Economics аз чух нещо интересно – там имаше информация за производителността в някои европейски е, държави и се оказва, че във всички тези държави производителността намалява. Какво е вашето заключение в тази връзка? Защо се случва това? Благодаря. По първия ви въпрос, инструментариума на ЕЦБ, нямаме такива инструменти, естествено. Ние се грижим за паричната политика, но чрез създаване на благоприятни финансови условия ние подобряваме положението в съответните държави. Държавите трябва да продължат естествено с структурните реформи, след като видят първи признаци на, на, на възстановяване. ЕЦБ публикува редовно оценка на структурните реформи в държавите членки. Има няколко държави членки в еврозоната, които направиха мащабни структурни реформи. Може би са били поставени под натиск от някои програми, от пазарите. В държавите, които не са били подложени на подобен натиск по време на кризата, няма кой знае какви реформи. А знаете, че за тези реформи се говори в публикациите на ЕЦБ. Тези реформи всъщност не са толкова различни от структурните реформи, които се одобряват всяка година в рамките на така наречените препоръки по държави в познатия европейски семестър. Изпълнението тук е разочароващо. Много ниско ниво на осъществяване на реформите, но ние нямаме инструментариум. Естествено, разговаряме през цялото време за необходимостта от реформи и точно в а, настоящия годишен доклад, в а, страница 41, в а, параграф 4 се говори за това какви структурни реформи искаме да видим. Знаете, че и МВФ е посвети една от главите на прогнозата си за економическо развитие в света на темата структурни реформи. И там се казва, че структурните реформи се правят по-лесно, когато има известен растеж, защото някои от реформите имат отрицателно краткосрочно въздействие и едва в последствие има положително въздействие. Така че, когато има известно възстановяване, би било добре да се подсилят и реформите. Благодаря от името на Обединената левица Фабио Демази. Благодаря, господин председател, благодаря, господин заместник председател. Говорите за намаляването на структурната инфлация. Казвате, че добрите проценти по отношение на заетостта няма да доведат до нови работни места, тъй като има по-високи разходи за труд. Какво ще кажете за структурните реформи и знаете, че там се включва реформа на, на, на трудовия пазар, говори се освен това за намаляване на динамиката на нарастване на заплатите. Какво ще кажете в тази връзка на следващо място? От 2009 година 97% от финансирането чрез облигации в Европа това са данни на, на Бройгела или Евроинтелидженс, ако не се лъжа. Та, 97% отидоха в дивиденти при сливания и поглъщания, а не за други цели. Какво ще кажете в тази връзка, като се има предвид, че много се говори за съюза на капиталовите пазари, за секюритизация? Мисля, че ние трябва да се заземем с проблема липса на производителност. И накрая по един доклад на Transparency International – Нека да цитирам от резюмето. Успеха на преките парични транзакции, предвидени и лансирани от Драги, беше обвързан с осъществяване на съответните реформи. А господин Дайс Облом говори за това, че парите не се дават за харчене за алкохол и за някои други удоволствия, а за да се осъществят някои болезнени реформи. Знаем, че ЕЦБ говори за, в един доклад за разделянето на, на, на парична и а, фискална политика. За мен така наречената адвокатска привилегия трябва да се използва за подкрепа на адвоката. Ще кажете ли малко повече за това проучване пред нас тук, пред депутатите? Благодаря. Вие споменахте, че има някои типове структурни реформи, които първоначално водят със себе си негативно въздействие. Това не е безизвестно. Всъщност много проучвания го доказват. Проучвания посветени на напредъка в структурните реформи. Държавите, които бяха подложени на натиск от пазарите или имаха е, съответните програми, осъществиха реформи на трудовия пазар. В Испания, Португалия, Гърция това се прави, както и в други държави. И е добре да го подчертаем. Вярно е, освен това, че нашите прогнози са свързани с развитието на разходите за труд и с други елементи в национален план, като например инфлацията в държавите. За да решим, че няма нужда повече от парична помощ, е, ние трябва да сме сигурни, че има е, двигатели за инфлацията в национален план. Ние вярваме, че нещо подобно ще се случи. Сега се намалява пропаста по отношение на производителността и по отношение на заетостта, а по отношение на така наречените нефинансови дружества, които имат доста ликвидни средства, и използват емитирането за да плащат дивиденти, това не се прави толкова чрез акции. В САЩ, например, степента на купуване на собствени акции е много висока. Нещо подобно в Европа не съществува. Нека да кажа, че ако направим разбивка на инвестициите, бизнес инвестициите и инвестициите в строителство в недвижими имоти, бизнес инвестициите се увеличават значително и стигат до нива познати от преди кризата. Инвестициите в строителство са много, много по-низки от тези, които познавахме от преди кризата. Така че цялостната цифра не може да бъде същата както преди кризата. Други типове инвестиции, дружествени инвестиции също се увеличават. Така че ние трябва да видим разбивката на общото ниво на инвестициите, за да осъзнаем какво точно се случва. Ние смятаме, че нашите политики всъщност не става дума само за вярване, това е факт. Нашите политики доведоха до намаляване на стоеността на капитала, независимо дали говорим за дялов капитал или за заеми. Сега имаме съответно по-благоприятни условия за инвестиции и това води със себе си съответните последици. По третия ви въпрос цитирам онова, което споменахте, а именно, че така наречените преки парични транзакции и речта на Драги са били изпреварени от писма до правителствата. Това е невярно твърдение. Не са изпращани писма на правителства в онзи момент. Може би говорите за някой друг период от време, но не и по отношение на преките парични транзакции. Какво ще кажете за поручването, пита господин Демази господин Констанцио. Аз реагирам на това, което вие изчетохте много бързо от този доклад. И сега Свен Гигот за зелените. Добре е дошъл сред нас. Желая на вас и на останалите тук хубав велик ден. Е, ще ви помоля да отделите малко време да, е, отделите, е, да отделите малко време за да отговорите на въпроса на Фабио Димази във връзка с проучването. Междувременно бих искал да споделя нещо с вас, да попитам за мнението ви. В края на 15-та година редица водещи крупни европейски банки се обърнаха към ЕЦБ за различно третиране по отношение на капиталовите изисквания. ЕЦБ е е, следва своята практика заедно с е, други европейски надзорници. Тяхната практика се бе преведена в предложения, които сега са на вниманието на Европейския парламент. Е, това доведе до е, конверсия на обвързващи капиталови изисквания от 155 е, милиарда, превръщането им в по-необвързващи капиталови насоки, насоки за капитала. Е, такава, е, това почива на, не на надзор, нормална практика. И това е, възбужда интерес всички заинтересовани страни, контакти на ЕЦБ. Transparency International препоръчва следователно ЕЦБ да публикува всички свързани с политика заседания и срещи. Готови ли сте да направите това? и да го введете като практика под ръководство на Европейската комисия? И второ, ангажираните ли се да откликнете на другите е, препоръки, свързани с прозрачност, отчетност и така нататък на Transparency International? Е, мен ме интересува отговор точка по точка, пункт по пункт, по проучването, което спомена и Перванш Берес и Фабио Димази. Благодаря. По последния въпрос на господин Димази, извинявам се, че забравих да отговоря. Нашия отговор, е, и вие го споменахте, е, че тези документи са защитени от е, конфиден... клаузата за конфиденциалност и е, е, това е важно, защото ако нарушим този принцип, ще ни искат мнение в бъдеще други адвокати, други дружества и, и затова ние сме последователни в това отношение и моят отговор е просто повторение на това, което вие казахте. Колкото до господин Гиголд, не сме направили нищо по въпроса с насоките, Както знаете, е, и аз ще ви припомня, това е резултат от една е, комуникация между е, нас и комисията преди време, съобщение на комисията всъщност, в което се казва, че ще трябва да разделим втори стълб на две твърдия втори стълб и насока. Сега това е, е вид тълкуване на е, съобщението на комисията, а не е наша собствена инициатива. Противно на това, което вие казахте. Вие всъщност е, пропуснахте да споменете този документ на комисията, но трябва да ви кажа, че той е, за нас беше много важен документ и президента Драги е, се позовава на този документ в една пресконференция, в един от отговорите си на въпрос на тази пресконференция. И както вие споменахте, това съобщение на комисията и това тълкуване всъщност е, копира нещо, което Банка Вигмонт направи същата година, така че това не е лоша практика само по себе си. Е, защото то а, се отнася до минималното разпределяемо сума дивиденти от банките по критерии, които са е, доста сложни, е, когато банките нямат достатъчно, е, когато става дума за регламента за капиталните изисквания, когато няма достатъчно капитал, тогава е, това им връзва ръцете, ограничава разпределението на печалбите, които могат да направят. И нещо, което бе потвърдено през 15-та година, е, че нивата на тези печалби, които идваха от е, е, регламента за капиталните изисквания, бяха на по-високи нива, отколкото е, международните е, така, сходни такива банки. И комисията е, това въведе тези практики. и Това беше потвърдено от е, е, комисията при преразглеждане на е, регламента за капиталните изисквания. Въпросът, други въпрос за Transparency International. Ние отговорихме е, вие изброихте точките, по които вече е, ние сме отговорили, се съобразяваме. Това е наша политика, разбира се, но е, това се подразбира. В контекста на нашата независимост ние е, последните две години в значителна степен сме подобрили прозрачността си. Е, на вебсайта публикуваме протоколите на всички заседания на управения съвет. Е, това е, е максимална степен прозрачно, както го иска комисията. Е, сега госпожа Капел, а колегите, които ще, искат, ще участват във втория кръг въпроси, да се съобразяват едната минута, защото иначе няма да стигне времето. Сега Барбара Капел има минута. Благодаря, господин председателствуваш, господин заместник председател, президент на Европейската централна банка, в е, годишния доклад за 16-та вие говорите подробно за е, програмата на Европейската централна банка. От април текущия месец става дума за 80-60 милиарда евро годишно и говорите за положителните е, ефекти от тази програма. Е, споменахте, че е, е, трябва да предприемете разчистване на, на изчистване на остатъчните суми по баланса. Имате ли намерение да редуцирате тези суми в значителна степен? И второ, какво мислите за мехура на пазар за акции? Какви са оценките ви в това отношение? Е, германски финансов министр миналата седмица в, Валета, в Лавалета е, говори, е, че европейските покрити облигации нямат смисъл, няма добавена стойност. Какво мислите по този въпрос и какво мислите за риска на държавните облигации и покриване на риска? И трето, Е, смятам, че това за идеята за Bad Bank е, е нещо положително. Е, така смята и нашия финансов министр. Но бих искал да чуя какво мислите за актуалната ситуация в Португалия. Те се намират в трудно положение кредиторите е, започват да нервничат по отношение за задължеността и положението на някои банки в Португалия. Вие е, възнамерявате ли да, да основете е, такава фирма за управление на активи в Португалия? About the future по отношение на първия въпрос за бъдещето на балансовете отчети спрямо нашите е, прогнози, няма решение за това. без е, подробности имаме намерение в течение на времето постепенно да се намали е, балансовия отчет. Значи падежа на закупените от нас инструменти се развива в е, години е, в бъдеще. Значи е, облигациите ще стигнат падежа си, той ще бъде, ще бъде изплатена задлъжеността и след това ще спрем, ще купуваме до декември, след това ще обмислим Стандартния, стандартната процедура е, е съответно отчета да се намали, когато спрат е, покупките. После с изплащането то сумите намаляват. Ако се продадат, е, разбира се, като се има предвид падежа, тогава вече ще паднат цените на облигациите, доходността ще се повиши сега. Дали има смисъл това да се прави или не, това се решава на момента, не сега. Естествено, с течение на времето е, ще има именно такова намаление. За това дали ще се пукнат някои балони, не знам какво имате предвид, но е, сега имаме прегледа за финансова стабилност и считаме, че няма обща картина на опасни балони в Европа и на пазара на ценни книжа и на пазара на жилища. В някои точки има, има малко повече динамика, повече развитие в ценообразуването нямаме предложения за е, обезпечени или сигурни облигации. Нищо не говоря по този въпрос, защото не предвиждаме нищо по тази тема. Направено е проучване от, е, е, научния и съвещателен съвет на Европейската банка за развитие – но не става дума за еврооблигации, там се говори за технически инструменти. Не става дума за никакъв е, вариант за споделяне на риска, т.е. не са някакви сигурни облигации. Нищо, никакво изявление в това отношение не правим ние. Добре, преминаваме към втория кръг на изказвания. Моля, Придържайте се към ограничението до една минута и също и отговорите, ако може да бъдат кратички, за да свършим на време. Габриел Мата от името на НП. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник председател на ЕЦБ. Политиката на ЕЦБ е, е от ключово значение в економическото възстановяване на Европа като цяло все още има рискове при новата търговска политика с щатите, при разкъсването на единния пазар с излизането на Обединеното кралство. Банките може да задържат лихвените проценти или да ги намалят може ли така да коментирате е, за какво измерение във времето говорим специално за лихвените проценти и намаляването им? За тези така наречената лоша банка, може ли да коментирате малко повече? Бихте ли препоръчили да се създаде такава банка на, на ниво национална държава? После инфлацията има страни, където тя вече стига 3%. Какви мерки е, предвиждате, за да се справите с е, подобна е, флуктуации? Значи, питате ни за това ще има ли промени в традиционната ни валутна политика, т.е. лихвения процент. За момента нямаме никакви ангажименти. Други имаме изградена политика в това отношение. Тя считаме, че е подходяща и очакваме, че това, което ще се случи в економиката, ще върви спрямо сценария, основния сценарий, който сме разработили и нямаме е, никакви е, намерения за момента в някакво измерение във времето да сменяме. Ако се сменят условията, разбира се, ще обмислиме. Същото се отнася и за темпа на инфлация 1,5%. Той се придружава от доста разочароващи цифри 0,7% е, инфлация. Но знаехме, че тези 2% всъщност бяха изкуствени заради цената на енергията. В Ирландия и е, Испания бяха използвани е, удачни инструменти за системи за отчитане. Това би могло да се използва и на европейско ниво. От социалистите и демократите господин Баре. Перейра, извинете. Благодаря. Искам да подчертая колко важна е монетарната политика за стабилизиране на еврозоната и за възстановяване на економиката, политиката водена от ЕЦБ. Много е важно да не се поддаваме на натиск Именно защото монетарната политика е толкова важна. Програмата за изкупуване на активи е изключително важна също в това отношение. Но има страни, които не участват в, е, достатъчно активно в тези програми. активите на някои страни не се изкупуват и може би това ще се отрази а, на а, еврозоната. Лошите заеми. А, смятате ли, че европейско решение за тях е спешно необходимо? И доколко то зависи от това да се изчистят правилата за държавна помощ? за да, и да бъде надежно спазвани те на национално ниво. Е, съжалявам, но за да разбират всички, ще ви отговоря на английски. Програмата за изкупуване на активи няма противоречия за отделните страни. Ние имаме определен общ е, горна граница, лимит за е, емитирания дълг. И някои страни, между тях Португалия, вече през 2010-2011 бяха обект на изкупуване на държавни облигации. Те се включват в тази обща а, граница, горна граница за изкупуване на активи от един емитент. И когато се, сте на път да стигнете тази горна граница, съответно бе преизчислено новите е, намерения за изкупуване, за да не се прехвърли това ниво. Значи, ако е, направите изчисления за изкупуването на капитал като, на активи като цяло, ще видите, че всъщност е, е, е, изкупуването на едни нива за всички страни. Сега за лошите заеми, дали да има европейски е, модел. Това бе заключението в Лавалета и председател Домбровски комисар обясни, че сега комисията ще работи за изготвянето на такива модели за справяне с лошите заеми на национално ниво. Не се обмисля създаване на европейски модел. Следващият оратор. Господин Ван Ванде Кенделяре. Споменахте еднократно доклада на Transparency International по отношение на изискванията за прозрачност към ЕЦВ. От много политически партии чухме доста популистични изказвания по отношение на ЕЦБ. Сега чуваме, че има и подадена оставка от висш служител, свързано и с смъртни заплахи. Три въпроса имам. Считате ли, че тази критика към ЕЦБ реално заплашва настоящата система? Защото в края на кращата монетарните политики сега в лицето на ЕЦБ се провеждат от един независим орган. После, уча, участието ви в тройката и не мислите ли, че е по-добре да оставите е, надзора на друга институция? По този начин не се ли нарушава вашата независимост? После, предложението е, в Штатите е, смятате ли, че ще е по-добре да има малко повече експост контрол? на монетарните политики. В края на кращата идеята, че Централната банка е водеща в един паричен съюз е, е ключова като се има предвид как се развива инфлацията и е, инфлацията, извинете, и ЕЦБ като цяло, може да се каже, че ние реагираме адекватно на предизвикателствата. Има и съответни постигнати успехи, за които говорих в уводните ми думи. Продължаваме с усилията да нормализираме положението в Европа, така че критиките, атаката срещу независимостта на ЕЦБ определено е атака срещу един ключов елемент на европейската рамка. Нас това ни безпокои. Задачите, които изпълняваме. Съвсем не случайно член 125 алинея 5 предвижда още с подписването на договора, предвижда възможността ЕЦБ да има и функции по надзора през 2003 или 2004, ако си спомням добре, излязохме с един документ, именно където обсъждаме предимствата и недостатъците от това надзора да бъде позициониран в Централната банка или извън. А, така че е, общо взето е, така, тежненията бяха в посока надзора да е част от ЕЦБ от Централната банка. Това беше преди кризите и видяхме, че страните, които бяха отделили надзора от централните банки, е, го върнаха обратно там. Обединеното кралство изрично беше този случай и е, също така и е, в Штатите увеличиха елементите на надзора към, е, на независимата на Централна банка. Така че трябва да се върви в тази посока. А, нашето участие в тройката е застъпено в законодателството от страните членки и в между, между правителствените договори. Ние съответно изпълняваме това решение. Нямам много представа за законодателството в Штатите, което споменахте и не мога да ви отговоря. Четох във вестниците и слушах е, две изказвания на е, техни представители. Това ме безпокои. Може би трябва да се мисли дали подобни неща да се възприемат в европейска рамка. Катрин Иван от името на социалистите и демократите. Ако нямате нищо против, ще задам въпроса си на румънски. В последните години в Европа се наблюдава стабилен економически растеж – Това се отразява и на заетостта. Всички мерки на ЕЦБ обаче водят до доста крехах економически растеж в сравнение с економическия растеж преди кризата. И въпросът ми е за вашият мандат. сравнен с мандата на съответната институция в Штатите. ЕЦБ ще има ли по-разширен мандат да разглежда и въпроси на економическа стабилност и растеж на заедостта, не само стабилност на парите? Защото финансовата система трябва да работи за гражданите, да имат те достъп до кредитиране. Може би ЕЦБ трябва да има по-разширен мандат. Yes, uh, thank you. Uh, briefly, uh, well, it's in the treaty and... Uh... Uh, договорите предвиждат uh, нашия мандат и ние не поставяме договора под въпрос. Правителствата, страните членки решават за това и ние се съобразяваме. Uh, uh, uh, от ТНП Томас Ман. Е, Благодаря. Преди месец имах възможност е, да бъда в банката във Франкфурт и имах много полезен разговор там. Един въпрос обаче остана неотговорен. Е, е, когато е, говорим за Федералния резерв, ние трябва да е, свалим е, нашето е, съотношение между е, заеми и е, real estate и съответната е, процент лихва. Обаче, ако е, се вземе е, ако проучването и е, данните в проучването не са верни, тогава как бихме реагирали? И а, е, какво ще доказва, че а, какво ще се окаже, ако инфлацията от 2% се окаже а, устойчива, а не краткосрочна? И е, сега е, понякога по някои въпроси се получава една какофония, говорят е, различни е, е, институции, е, различни позиции се е, е, е, споделят е, по въпроса за устойчивостта и друго. От вас чухме е, добри и положителни послания и дано да е така, но е, от това зависи и доверието на хората. Е, много важно е това, е, защото е, в противен случай се получава получават слухове и това е доста дразнещо сред хората. Би трябвало да са достоверни данните. Благодаря за въпроса. Първо, в Европа имаме независима парична политика. Ние не следваме Федералния резерв или пък неговите лихви. Ако погледнете периода на съществуване на ЕЦБ, ще видите, че е имало периоди на сериозни различия е, между лихвите в САЩ и Европа и в крайна сметка всеки откликва на вътрешното положение. Структурната инфлация в САЩ е, се увеличава и ето защо Федералния резерв увеличава лихвените нива. В Европа това не е така имаме различни лихвени нива, съответно и различни политики. Така трябва да бъде. Всяка държава трябва да реагира според предизвикателствата, които възникват на територията на, на нейната юрисдикция. Всяка централна банка има своя мандат. Подчертавам, че няма кофония по отношение на позициите на ЕЦБ. Погледнете пресконференциите, конференциите изявленията, те отразяват е, позицията на управителния съвет в неговата цялост. Може да прочетете и протоколите от разговорите на управителния съвет. Е, всеки път, когато е обсъждана паричната политика. Ако прочетете протоколите, ще видите, че има едно общо преобладаващо схващане може да има различия, аргументи, но цялостната позиция е изказана пределно ясно. В изявленията, в пресконференциите, в протоколите, които публикуваме. Нормално е да има различни позиции, но има и една цялостна визия – тя е последователна и пределно ясна. Може да я видите във всички наши официални документи. Последен, но естествено не и по значение, господин Фернандес от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин заместник председател. Само един въпрос. Гаранцията за вложенията – Това е един от ключовете към банковия съюз. Съвета води разговори на техническо ниво, те още не са политически. В Европейския парламент изготвихме доклад, който предлага да се промени позицията на комисията и да се премине от модел на пълно застраховане към един много по-различен модел на презастраховане с много малка степен на мютуализация на риска. Искам да попитам следното. Какво смятате за забавянето на преговорите и какво смятате за нашата позиция в парламента? Благодаря за въпроса. Ние сме публикували писмено становище относно предложението на комисията за системата за гарантиране на депозитите. Всичко може да се прочете там. Има краен срок 2024 година, ако не се лъжа. До тази дата трябва да има система за гарантиране на депозитите. Естествено, тази система ще се създава на различни етапи. Казахме, че искаме да имаме нещо подобно на системата FDIS в САЩ, да има кредитна линия, която да допълва, ако са необходими ресурси и след това тези ресурси ще трябва да се връщат. Така се прави в САЩ. Говорим и за други черти на системата за гарантиране на депозитите. Всичко може да прочетете в нашето публично становище. Ние оставаме зад своето становище. Аз казах нещо в тази връзка в уводното си слово днес. Ще следим с интерес дебата в парламента. Ще видим какво ще бъде окончателното решение на съвета. Винаги сме казвали, особено след появяването на идеята за банковия съюз, че е, той трябва да бъде съвършен, пълен. Трябва да има механизъм за преобразуване и трябва да има система за гарантиране на депозитите. И оставаме на тази си позиция. Благодаря. Благодаря. Ако не възразявате, има още един въпрос. Ще ни отделите ли още три въпроса? Господин Дош Шантуш поиска думата. Спонтанно изказване. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник председател, скъпи приятелю. Много въпроси имам, но нямам кой знае колко време за това. Нека да подкрепя казаното от господин Фернандес относно системата за гарантиране на депозитите. Хората в Европа са удивени от трудностите при създаването на третия стълб на Банковия съюз. Затова искам да попитам следното. Вие сте защитник, радетел за този стълб. Какви са основните препятствия пред създаването му? Смятате ли, че създаването на този трети стълб ще гарантира финансовата стабилност? И ако това е така, защо няма по-бърз напредък? на португалски. Всъщност не мога да коментирам причините, поради които различните държави членки имат различни позиции. Много се говори за това какво представлява споделянето на риска, какво представлява намаляването на риск. Разговорите текат паралелно. За да има банков съюз, трябва да има система за гарантиране на депозитите. Не искам да повтарям аргументите, които вече изтъкнах. Нека да добавя още нещо, което би следвало да се спомене. Тази система е важна, тъй като тя е инструмент за изграждане на доверие. Нейната задача е, не е да се избегнат фалитите на банки и след това да трябва да има спасяване и така нататък. Такива фалити е, вероятно ще се случват. Основното е доверието. Доверието по отношение на депозитите води до доверие в валутата на всяка една държава членка – освен това, много е важно да се справим с погрешните схващания на пазарите относно рисковете от реденоминация. Този инструмент на доверието е важен и за е, съюза на капиталовите пазари. Една от пречките и по отношение на този съюз, и по отношение на ценните книжа е, че хората не знаят какви са рисковете на различните места. Ние искаме да имаме инструмент, който да гарантира функционирането на финансовите пазари в Европа и който да доведе до доверие благодаря, господин заместник председател. Благодаря от наше име. Благодаря за това, че останахте почти два часа. Благодаря за това, че ни разказахте какво е положението. Желая всичко най-добро на всички вас. Благодаря за участието, за добрите въпроси и за проявената дисциплина. Сега ще дам думата на господин Симон и той ще въведе точка 5 от дневния ред. Благодаря. Okay, dear talks, we go on with point number four. Колеги, преминаваме нататък. Точка 5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Докладчик по бюджета е господин Зиквейт Морешан. Той е тук. Ще представи своя доклад в нашата комисия. Ще чуем позицията на различните членове относно нашето становище към това досие. Значи докладчика ще има 5 минути, след това нашия докладчик, който трябва да бъде номиниран. По настоящем номинираните докладчици в Сянка са следните. Номиниран всъщност е само Нил Стурвалц. Други номинирани няма. Започваме с докладчика. Имате думата за 5 минути. Благодаря. Благодаря, благодаря за това, че ми давате думата като докладчик, общ докладчик по бюджета за следващата година. Днес започвам своите посещения в специализираните парламентарни комисии, за да представя на колегите цялостните приоритети по отношение на бюджета. Искам да чуя вашите приоритети за конкретните области. Всъщност чувствам се като дома си, защото аз съм заместник член в комисията по парични въпроси. Много ми е приятно да съм тук. Имам доклад относно насоките за бюджета за следващата година. Доклад да беше прият през месец март в Страсбург. Имаше голямо мнозинство зад него. В насоките аз казвам следното. Смятам, че политическите приоритети на парламента за бюджета за следващата година трябва да са следните. На първо място е растеж и работни места, на второ място сигурността на гражданите. По първия приоритет растеж и работни места. Мисля, че това трябва да е основен приоритет за бюджета за следващата година, защото последните две години показаха, че всички ресурси, които заделяхме, заделяхме за справяне с мигрантската и беженската криза. Економическото положение не се подобри кой знае колко. И ето защо аз мисля, че сега е дошло времето да говорим за укрепване на нашата економика, би следвало да намерим достатъчно инвестиции, как трябва да се направи това, като използваме ресурсите, с които разполагаме за инвестиции в инфраструктура, в иновации, в малки и средни предприятия, в предприемачество, особено сред младите хора. Програмата Косме подкрепя МСП, Хоризонт 2020, механизма за свързване на Европа, младежката инициатива. Знам, че тя е важна за много колеги във вашата комисия. Всички тези инициативи и програми искам да получат повече средства в бюджета за следващата година. Споделям вашето становище от минали години, според което европейския бюджет е, трябва по-категорично да подкрепя приоритетите на европейския семестър. По отношение на втория ми основен приоритет, сигурността, както знаете, ресурсите, които имаме по функция 3 са доста ограничени и ето защо въпросът е как да постигнем максималното с ограничените средства, които имаме. Част от отговора ще бъде без съмнение укрепване на агенциите на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи, Европол, Евроюст, Фронтекс, АСО. Естествено, трябва да укрепим и нашите южни и източни съседки. По отношение на вашите конкретни приоритети, на първо място ЕФСИ. Знаете, че има предложение ЕФСИ да бъде удължен и FC2 трябва да започне през юли 2018 година. От бюджетна гледна точка, знаете, комисията предлага допълнителни 1,1 милиарда и 150 милиона трябва да дойдат от маржове по неразпределени средства, 550 милиона трябва да дойдат по финансови инструменти за механизма за свързана на Европа и 450 милиона от очаквани приходи. Предложението е да няма намаляване на механизма за свързване на Европа, намаляване на средствата по този механизъм. Значи предложението е да има 650 милиона, които да дойдат от маржовете за неразпределени средства и 450 милиона трябва да дойдат от очаквания нетен положителен приход. Смятаме, че подобно искане е важно. FC1 и онова, което се случва с него, показва, че може да има 1,9 милиарда а, а, за а, 2018 година и 105 милиона по отношение на кредити за поети и ангажименти пак за същата година. По отношение на Фискалис е, и Перикъл, ние трябва да намерим необходимите средства, за да отчетем тези е, програми. Те са приоритет. На трето място, относно трите агенции, които попадат е, в вашите правомощия. Искам да подчертая, че тези агенции не се финансират на 100% от бюджета на Европейския съюз. Участите се съфинансират от националните власти и участие чрез такси. Значи те имат собствени източници на приходи, държавни вноски, субсидии от страна на Европейския съюз и такси, които се начисляват за индустрията. Е, това означава, че европейския бюджет не покрива на 100% разходите на тези агенции. Това е особено важно във връзка с Европейския банков орган. Той ще трябва да бъде преместен от Великобритания в друга държава членка, когато Брексит стане реалност. И е, тъй като Европейския съюз не финансира сам Европейския банков орган. Трите агенции вече разбрахте как се финансират. ние би трябвало да вземем предвид и разходите за преместване. Значи бюджета на Европейския съюз не трябва да е единствения, който ще понесе тежестта на преместването на ЕБО, когато то трябва да се случи. Възоснова на договорката с Великобритания и възоснова на евентуалния преходен период ще видим дали ще се предвидят средства за преместването на ЕБО за следващата година или по-нататък и накрая по отношение на пилотните проекти. Колеги, знаете, че всички е, колеги имат е, право да предлагат пилотни проекти. За мен ще е по-лесно да няма кой знае колко предложение, но все пак искам да предложите много проекти, за да изберем най-добрите проекти. Важното послание е следното. В окончателния пакет трябва да се включат проекти, които са били подложени на предварителна оценка от Европейската комисия. Посланието към вас е следното. Независимо какво ще предложите като нов проект или за продължаване, би трябвало да има предварителна оценка от страна на комисията. И крайният срок за тази оценка, крайният срок за внасянето на, на проекти пред комисията е 3 май. И съответно проектите, които получат оценка А или оценка Б от комисията, ще бъдат предложени за обсъждане във всички политически групи, за да може да се намерят най-добрите пилотни проекти, които да бъдат финансирани. Благодаря, уважаеми колеги. Очаквам с нетърпение да чуя вашето мнение. Естествено, това е само началото на нашето сътрудничество. Ще работим в рамките на цялата година. Um, Благодаря. Тъй като нямаме други кандидати, освен АЛДЕ. За първ път в ЕКОН АЛДЕ е, първи са поискали е, да вземат думата днес след обед. Така че първо ни е Сторвалс. Благодаря, господин председател. Зная, че в различните комисии и подкомисии такът дискусии и може да се каже, че Много хора мислят по едни и същи е, проблеми и във връзка с бюджета от, 2000, е, за 2018 и това, което е, ни чака по хоризонт 2020. Колегата Марешан, Марешан каза, че приоритетите са растеж и работни места. Мисля, че е, по това няма да има разминаване. Всички знаем, че инвестиционната дупка е огромна и Европейския парламент е, трябва да се постарае да, да запълни тази е, дупка, така да се каже. Е, съвсем е, малка е частта, която ние можем да запълним е, по отношение, с дължината на е, и размерите на, на този недостиг. Е, но разбира се, е, когато комисията започна проекта, очакванията ни бяха други. Няма да навлизам в подробностите на, е, за това какво не достига може би едно малко глупаво решение от наши и на европейските институции е в е, и на това, че решенията по ЕФСИ е, и финансирането по ЕФСИ трябва да са анонимни и в резултат на това някои е, решения просто не се е, случиха, тъй като всички участващи трябваше да се съгласат, да се споразумеят по определени проекти. Знаем също, че част от ЕФСИ бе организиран е, чудесно. Е, фронтлоудинг, първоначалното финансиране е, се оказа много успешно. С него се запълниха някои празноти доста бързо. Знаем, че плановете за е, окастрене на фонда за свързане на Европа е, е, ще се окаже един костелифорек за всички нас, тъй като вече имаме бюджет, който от структурна гледна точка е придружаващ сателитен бюджет – свободата се ограничава, а сега с напускането на британците съвсем ще се ограничи. Е, е, спътниците е, циркулират без е, никакъв е, контрол от наша страна. Искания допълнителни искания към бюджета не бяха посрещи с особен ентусиазъм от държавите членки, което означава, че, че и те трябва да, да внесат нещо, а по-добре е да го дръпнат от европейския бюджет. Както знаете, Хоризонт 2020 се оказа успешен експеримент, дори да имаме някои проблеми с структурни проблеми. но мисля, че относно общия бюджет ще сме общо взето на сходни позиции. А сега Реванш Берес. Тъй като ако спазваме реда, по който се изказват групите, благодаря колега за предложенията. Ако ще номинираме от политическите групи, с удоволствие ще го направя. Ще се изкажа и аз. Благодаря, скъпи колеги, за това, че поставяте ударение върху растещи работни места, е, както за... Това е важен елемент и от плана Юнкер 2. По тези въпроси тече дискусия между докладчите, докладчите докладчите в сянка. Бих искала по един класически начин да се върна да се върна на три основни елемента, които са особено важни за нашата комисия. Споменахте конкретната ситуация с бюджета за агенцията предпрогнозира и всъщност предвижда бъдещо решение. Но а, решение за бъдещето на агенцията не бе взето до края на процедурата. А, сега, разбира се, трябва да се съобразим с правилата за финансиране на агенцията и доколкото разбирам, вие искате да поставите ударение върху отделните е, пера за финансиране на агенцията, но е, те не се използват като средства за връщане е, до, е, на нивото на първоначалното ниво на, на бюджета на тази агенция. Е, този въпрос е от решаващо значение, той непрекъснато е, е, се връща, се появява. И второ, второ когато става дума за подпомагане, не трябва да отваряме котията на Пандора е, и да искаме контраоценка или експертна оценка за бюджета – Надявам се, че ще е, се е, споразумеем по е, останалите нерешени въпроси. Това е абсолютно нещо, без което не можем, ако искаме да излезем с едно балансирано законодателство. Yes, I, I just would like to ask the rapporteur, please, in terms of ако мога да коментирам малко за пилотните проекти. Дали ще е възможно да се направи някаква оценка как пилотни про... проекти, които идват съвсем така от най-низкото ниво на предложения, как са се развили те? Нали, ние всички знаем ние какво сме предложили, но може ли да се направи някаква общ преглед как се развиват тези проекти с годините? Така ние ще имаме възможност да предлагаме и по-смислени неща да излизат и страните членки с така предложения, които имат смисъл. Свен. Винаги е, има изкушения, когато обсъждаме бюджета, да повтаряме старите теми. Сега е, ни чака Брексит и тези изкушения са още по-големи. Сега можем да поставяме под въпрос, е, под въпрос факта дали структурата на бюджета допринася за постигане на целите на програма 2020 по най-добър начин. Даваме много пари по програми, които не сработват добре за устойчивост, за борба с бедността и за економическо развитие. И сега се задава и дупка в бюджета, затова сега е моментът да преосмислим формулировката на основните ни приоритети. Това е важният дебат – Иначе ще е много трудно да обясним а, на гласоподавателите защо даваме толкова пари за неустойчиво замеделие, а не инвестираме в а, ин, дейности, обърнати към бъдещето. Що се отнася до нашите собствени приоритети, трябва да оставим да действат основните принципи – Нека да обмислим как да използваме този момент на промяна, за да можем да използваме максимално възможностите. Що се отнася и до капиталовия пазар, и до пруденциални, е, и регламента за пруденциалния е, надзор. После с Евростат и с законодателите обсъждахме бъдещите статистически програми парламента успя да формулира цял списък с приоритети и когато правим разпределение на бюджета, би следвало да помислим дали приоритетите, по които вече гласувахме, се спазват от Евростат. И накрая много работихме за фискалното сътрудничество в рамките на анкетната комисия установяваме, че все още има много проблемни моменти между националните власти. Ако може нещо да се направи с помощта на бюджета да подсилиме тези правоизпълняващи органи, пък и данъчните власти в Европа да си сътрудничат по-добре, това би било една отлична инвестиция от европейски средства. Благодаря, Свен. Бих искал да дам думата и на други колеги, колеги по процедурата на спонтанните изказвания, но не виждам такива. Тогава джавам за това възможност на докладчика. Благодаря. Е, господин Торвалдс от Алде коментира. ЕФСИ трябва да бъде подобрен, естествено. Е, това е и отчасти е, елемент на нашата дейност при преразглеждане на регламента FC, 2 спрямо FC1. Първанш коментира агенциите, отбелязвам си нейните коментари. Естествено, е, Брексит няма да се случи до година и за това не очакваме до година е, голямо въздействие върху бюджета. Бюджета Обединеното кралство си остава член на Съюза с всичките права и задължения. Ако, разбира се, е, преговорите доведат до заключение – че ще има въздействие върху бюджета и разпределението на средствата за Агенцията за лекарства или Европейския банков орган, ще съм на разположение незабавно да ги включа в бюджет. Пилотните проекти. Европейската комисия прави всяка година оценка на пилотните проекти и подготвителните дейности. Ние е, винаги се вълнуваме за това как се развиват пилотите, които ние сме предложили, но не следваме чак толкова какво се случва с другите проекти. Ще попитам е, комисията дали те ни изпращат този документ на нас, депутатите, или само го слагат онлайн, където ще трябва да го търсим. Ако не го изпращат, ще им препоръчам да ни го изпращат така че да получаваме всяка година оценката за пилотните проекти и подготвителните дейности. И Свен Гиголт, ако мога да ви кажа набързо, казах, че инвестиции в инфраструктура и иновации именно защото са, това са областите, които правят економиката по-устойчива, по-конкурентно способна, повече ориентирана към бъдещето, именно за това те трябва да бъдат наш приоритет бюджет. Нашата економика следва да бъде базирана повече на новаторство и на научни изследвания, да се търси също така и устойчиво и социално полезно създаване на работни места. Казахте, че трябва да се от в приоритет за бюджета поли... Е, целите обърнати към бъдещето. Напълно съм съгласен с това. Също отбелязвам и коментарите ви за това да се оптимизира ефективността на е, финансовите инструменти. Разпоредите за финансови инструменти. Благодаря. Сега не се знае как ще вървят нещата от друг нататък. Единството ясно е, че на 24 май комисията ще одобри проекто бюджета. Сега стигаме до, до шеста точка към а, общоевропейска рамка за покрити облигации. Бент Луке е докладчика. Това е първоначална дискусия в ЕКОН е, по е, тази тема. Напоследък е, сме свидетели на интересни развития на нещата, не само в Европейската комисия, която проведе е, консултации, но Въобще се говори доста за такава а, е, европейска рамка за покрити облигации. От септември 16 година заговорихме активно, в която а, европейския орган, банков орган доста активно работи. А, е, сега ще дам първо а, думата, възможност на господин Херлук за 7 минути. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Имате проекто доклада, доклада ми, текста на доклада. Сега в допълнение само ще е, обясна за какво става дума в този доклад и ще обобща отново е, моите е, препоръки за работата на парламента по тази тема. Аз забелязвам, трябва да кажа, че преките вземания на изплащания дългови функционира добре с минимално регламентиране от е, страна на Европейския съюз е, има няколко държави членки, които е, с, имат традиционни пазари в това отношение е, и те с, е, така доста успешно работят е, с е, покритите облигации. Е, в някои е, има традиционни, има и ново създадени, ново развиващи, е, развиващи се пазари. Е, и е, във всички тези пазари е, е, законодателството е на национално равнище, разработено на национално равнище е, и е, това законодателство е вкоренено в, така, в националното право на, на, за несъстоятелност има различни представи в отделните държави членки за това как трябва да се покрият ценните книжа, как трябва да, се, да бъдат обезпечени облигациите. Затова много Проблемът е обаче, че има много трансгранични облигации и от тук проблем. Въпросът е какви норми, какви правила трябва да създаде европейския законотворец, за да могат покрити облигации да бъдат сигурни и да бъдат успешен инструмент за финансиране те трябва да имат някакво, някакви референтни нива, залегнали в нашето законодателство. Първо трябва обаче да, да се изясни понятието е, покрита облигация. Трябва да правим разлика между това и вътрешното спасяване на е, банки. Е, е, тук се намесли понятието за висококачествени ликвидни активи. Е, е, разбира се, е, при определен на риск при тези е, облигации трябва да се съобразяваме с регламента за кралните изисквания. Това, което ме изненада при тези покрити облигации е, че до сега в Европейското актове няма точна дефиниция, определение на покритите облигации, което води до създаването, развитието на нови идеи, за финансиране на покрити облигации, традиционните продукти, бутикови пазари и други трябва да се разширят и да се улесни достъпа до тях, за да могат повече кредити да бъдат поети в пуловете за, от обезпечение. Обикновено имобили, е, недвижимости, е, които е, водят, които са, са свързани с по-висок риск, съответно това се отразява на, на ипотечния кредит и централна теза в доклада е, че е, бихме предпочели е, да работим с е, сигурни продукти, продукти, които не водят до системен риск. Европейският законотворец обаче, преди, за да постигне тази цел, трябва наистина да даде ясна дефиниция на обезпечени ценни книжа и за целта пък е необходимо да заложи точни критерии, почиващи на определени принципи, за да може е, да се получи стиковка с националното законодателство и националното е, право е, на е, състоятелност. Е, за финансиране на други е, дейности, държавни или на, на е, предприятия за колективни инвестиции, трябва да се заложат съответните гранци, в които институционалните рамки е, на е, покритите облигации трябва да се е, прехвърлят върху нова е, категория е, обезпечени ценни книжа, които вече няма да се наричат покрити облигации, ще се наричат, да кажем, е, европейски е, обезпечени е, ценни книжа, European Secure Notes. Е, тук се намесва и е, разделянето на е, пула от е, емитентите на е, емитиращите банки. Е, отново във връзка с малки и средни предприятия или инвестиции в инфраструктурата. Те обаче не трябва да се радват на същите е, преференциални ни, е, е положения, както е, е, покритите облигации и е, за да може да се е, радват е, е, различните институции на същите на равнопоставеност, законодателна равнопоставеност. В понякога се налага удължаване на, на падежа това са така наречените структури с възможност за гъвко изплащане или обвързано с условия за прехвърляне. Но според мен не трябва да се стига до там, че емитента да е, има контрол върху това, е, в случай когато, когато е, покритите облигации са изцяло е, наричани. Е, е в такъв случай ще се явят нови системни е, задължения, които трудно могат да бъдат обхванати от нас. Затова е, предпочитам да останем на съществуващото положение в, това, е, в този случай. Благодаря много на докладчика. сега Зипит Мурс има думата. Благодаря колегата Розати ме помоли да представя неговото становище от името на НП. Благодаря на докладчика за представения доклад. Господин Розати споделя общите оценки, основните заключения, изложени от е, господин Берт Много важен е доклада по отношение на рамката, на европейската рамка за покрити облигации – това е втория най-голям източник на задължани и механизъм за финансиране на кредитните институции. За това и е, по този начин се подкрепя дългосрочния растеж на нашата економика. Подкрепяте преференциално е, третиране, като се покриват тези облигации с е, висококачествени активи. Всички покрити е, облигации не са един и същи продукт. В момента регламента е разпръснат в няколко законодателни акта. Има различни национални режими, свързани с техническите аспекти по отношение особено на надзора. Сега е момента и мястото да помислим дали трябва да се интегрират националните пазари на покрити облигации и нашата група оценява факта, че започваме дискусия по доклад по собствена инициатива преди предложението на комисията. Надяваме се, че ще послучим, постигнем баланс между стандартизация и иновация. Също ние сме за това да има един стабилен европейски пазар на покритите алибации, да има и минимални изичество за качество, изискване за качество и равнопоставеност. Хармонизацията трябва да бъде изградена на базата на съществуващи възможности и да отчита националните характеристики. Също така трябва да има критерии за развиващи се пазари. Пазари. Девет страни всъщност се занимават предимно с този пазар и все още има какво да се прави за развиване на пазара в други страни. Господин Розати подкрепя подхода, основан на принципи, споменат от доклада, да има насоки без обаче те твърде да натежават върху националните стандарти. И също така се подчертава колко важни са препоръките на Европейския банков орган за, в това отношение. Има и някои неща, които трябва да бъдат описани по-конкретно, примерно частта, обезпечената част много е важно да бъде ясно очертана отделянето на пула от е, обезпечение и следва да обърнем внимание на правната сигурност за инвестициите. Освен това и благодарности от е, докладчикът. Алфред Санто от Социалистите и Демократите. Нека да започна с е, поздравления за докладчикът също така. Много полезни бяха срещите, които бе организирал докладчикът. Това са финансови инструменти, които са доказали своята стойност в, по време, от векове. Те са от полза и на е, притежателите, и на емитентите на някои национални пазари, примерно като Германия и Дания, те са ключов елемент от този пазар. Регулирането им на европейско ниво посредством директива може да се сравни с реакцията на Джимми Картер, когато е ставало дума за регулиране на банкови пазари в Штатите, когато нещо работи, не го пипайте. Комисията сега иска да излезе с директива, да създаде е, регулаторна рамка. Какви са коментарите? Първо, трябва да има достатъчно пространство на, е, на капиталовите пазари за покрити облигации. Не може да има пропуски в е, структурата което ще се случи, ако те бъдат изключени. Не всички заинтересовани страни са за такава директива, т.е. да има европейска идентичност на покритите облигации. Има дългосрочна национална практика, която си има добри резултати. Докладчикът организира срещи с заинтересовани страни, които изказаха мнение. Твърди се, че тази директива е от полза на страните членки, които нямат пазар на покрити облигации или където той е зараждащ се. Но Макар, че предложението върви в правилна посока, трябва да се има предвид и е, някои основни предупреждения. Първо, директивата трябва да бъде пределно лека, да се отчитат раз, разликите на националните пазари. Подхода трябва да е на основата на принципи, така както изтъква и докладчикът. Също не бива да се размива дефиницията на този инструмент, за да може да се обозначат съществуващи и потенциални проблеми също трябва ясно да се знач... да, да е ясно какви ще бъдат националните обезпечения. Дали само ипотеки или други видове кредити или е, инструменти свързани с малки и средни предприятия. Все още съм предпазлив по някои от техническите аспекти. Искам да отчета мнението на заинтересованите страни. Предлага се да се въведе нов инструмент европейски обезпечени ценни книжа. Не съм убеден, че това може да се случи. Въпреки, че докладчикът очаква те да имат много ясна и добре определена структура. Във всички случаи докладът е отлична основа за бъдещи дискусии. Поздравявам докладчика и очаквам да стигнем до един добър финален текст. Благодаря, Алфред. Сега всъщност Кора фон Югенхойзен от Алде има ли, няма я, тогава Мигуел Виегас. За Гуе също не е тук, не е представен. Тогава Сан Гиго от Зелените. Благодаря, господин председател. Първо, Първо Благодарение на доклад... Благодаря докладчика за благодаря на докладчика за този така пълен доклад и за ясния избит текст. Ние следваме доста сходен така начин на мислене. Има два важни проблема а, при европейското финансово регулиране, регулиране на капиталовите пазари и е, при нерегулираните облигации. Нямаме твърди доказателства за това, че има голяма опасност за потребителите и инвеститорите, нито пък, че е има, няма функциониращ пазар на европейско равнище. Тоест, е, това не е проблем, е, спешен проблем, не е приоритетен проблем, но в рамките на съюз на капиталовия пазар може би има смисъл да се доизяснат някои понятия и да се помогне да се е, да, за по-доброто и още по-доброто функциониране един вече доказал се успешен модел. Но във всички случаи трябва да внимаваме за да не допуснем твърде много активи да бъдат обхванати от това понятие, защото тогава рискуваме бъдеще да имаме сривове, на които до сега не сме били свидетели, е, така че трябва да изберем един по-внимателен подход. Но след като отхвърлим тази опасност и след като виждаме е, след като има вероятност да получим ясна дефиниция и да възприемем ясен подход, тогава наистина това ще се окаже полезно като начинание. И накрая, в тази рамка може да си е, да запитаме, да запитате защо е, покритите облигации се калкулират в рамката на вноските на към Европейския механизъм за е, оздравяване и преструктуриране. Тогава, е, защо те са част от е, базата за калкулиране на тези? Би трябвало в такъв случай да ги е, извадим от е, тази е, основа. И това е въпрос, който трябва, по който трябва сериозно да помислим. Това ще е допълнителен стимул за, един, за финансиране на един добре функциониращ вече модел и ще е, провокира един полезен дебат за това каква ще е базата за калкулиране на вноските към Европейския фонд за е, преструктуриране на банки. И в тази връзка е, аз имам, поставям доста въпроси. С други думи, на верен път сме, добър, конструктивен подход, виждам едно възможност за сближаване. Не съм обаче сигурен за стила, не съм сигурен, че е, докладът трябва да започне с номер 2, с предупрежденията. Е, този тон на предупреждение в самото начало е, идва малко много, но разбира се, това е въпрос на форма, не толкова на същество, на същност е, и ще зависи от това каква отношение ще възприемам ние, по отношение на комисията, но, както казах, това е въпрос на стил, на въпрос на стил, на форма, не на съдържание. Благодаря от ФДД също няма никой и тогава от ЕНФ Хайнеманс. Благодаря. Ще говоря на холандски. Нашата група се отнася положително към този доклад. Само няколко думи във връзка с казаното от господин Гиголд. Ние пишем този доклад, защото си заслужава да се предупреди, че има опити за хармонизация на рамката. Това може да доведе до нежелани е, въздействия, така че докладът е много полезен точно в тази връзка. Подчертава се трансграничната търговия с облигации и търговията с облигации като цяло. Казва се, че този тип търговия функционира доста добре. Говори се за доброволно сближаване. Добре. Ако нещата останат по този начин, ако няма много правила, ако няма свръхразвита регулаторна рамка, то добре ние не виждаме как може да се включва това, което казаха хората на НП. Стандартизация, равнопоставеност в рамките на Съюза на капиталовите пазари. Ако тези аспекти не бъдат включени в крайна сметка в доклада, ако те не размият доклада, то аз съм готов да го подкрепя. Ако Европейския съюз се ограничи по подобен начин в други области с финансов характер и говорим само за доброволно сближаване, то ще е много по-лесно да бъде разбран от хората и ще е много по-лесно да бъде подкрепен от хората. Благодаря. Сега в процедурата на спонтанни изказвания Перваш Берес има думата. Много специфична е архитектурата. Докладчикът сам посочи, че става дума за продукти, които се използват много различно на европейските пазари. Така че сега трябва да си изясним дали това ще е инструмент, който ще се използва от всички и в такъв случай коя система друга да поставим под въпроса. Дали да оставиме възможност да съществуват тези инструменти с други. Докладчикът като че ли е, предпочита втория вариант. Но тогава трябва да сме сигурни, че да няма да е, отдаваме предпочитания в доклада на един или друг инструмент И ако не следва да се е, намесваме на пазара на покритите и обликации, трябва поне да сме сигурни, че трябва да има добро управление на риска. Сигурен съм, че а, е, ще има добри предложения. Един въпрос, който се а, е, налага е дали трябва да подсираме, подсилим функцията и ролята на европейския надзор за подобни продукти и при какви условия да го направим или да не го направим. Реванш. Благодаря, Перванш. Някой друг колега иска ли думата? Не е очевидно. Тогава отново докладчика има думата. Благодаря най-сърдечно за конструктивните и наистина преобладаващо позитивни е, венотзвук отзвук е, за доклада. Не мисля, че е, се натъкваме на големи различия. Тук затова и моите заключителни бележки ще са относително кратки. Колкото до препоръките за ЕБО, аз съм по-склонен да стъпя върху принципите, принципните е, за е, определяне на е, покрити облигации, много пестеливо, много внимателно, предпазливо или в, да се набележат мерки в доклада или по-нататък в възможна директива за регулиране на покритите облигации на европейско равнище. Би трябвало да е, до голяма степен тук да оставим пространство и да останем на националната е, законодателство, да, да, да дадем повече пространство на задействие на националния законодател. На Перваш Берес, е, ако, правилото, ако правилата са национални, то, и е, препратката непрекъснато е към е, е законодателството, свързано с насисателност на европейско, е, на, на национално равнище, тогава е, европейският законодател няма кой знае какво да предприеме. Колкото до критичните бележки, разбирам е, аз не твърда, разбирам ги, не твърда, че е, продукта ще, така ще тръгне от само себе си. Е, но е, трябва да помислим допълнително за подобна класа продукти. И това може да бъде обект, е, сюжет на втор друг доклад или законодателна процедура. Искам обаче да се прави разлика тук между традиционното покритие облигации – които са си вече запазили това е, име, това понятие и да се получим от тях и от е, успешния опит с е, тях, за да го приложим към други форми на, на и други видове инструменти. Разбира се, е, вероятно е, ще има възражения, е, ще има резерви в парламента или съда по-късно, които трябва да вземем предвид. Колкото до основата за калкулиране, във всички случаи приемам, че това ще трябва да бъде предприета законодателна стъпка в тази посока. Разбира се, ще трябва допълнително да се помисли каква да бъде тази база за калкулиране, но това, е, това са границите на този доклад по собствена инициатива и е, ще се въздържа от е, разширяване на мандата. Колкото до е, е, споделянето, е, е, не, за свръх е, обезпечението, е, аз се въздържах да давам е, по-конкретни препоръки, тъй като смятам, че тук трябва да действаме принципно. Е, става дума за, за един вид презастраховане на, а, акти, на пула. Не искам обаче да предписам как това трябва да стане. Отново казвам, че това е въпрос за решаване от националния законотворец е, като, който трябва да вземе предвид е, развитието и състоянието на националния пазар на недвижимо имущество. Е, в това не трябва да се бъркаме. Въпросът на НП тук се свежда повече до презастраховане на пула, но а, тук отново отговора ми е, че е, трябва в това отношение да се предостави достатъчно гъвкавост на националните е, системи и да се учетат, е, да се учете тяхната специфика, но общо взето е, добре работим по този клад. Е, много е, благодарен съм за съдействието и съм благодарен и за коментарите, е, които съм намира много полезни. Крайният срок за изменение е 27 април е, ще се обсъждат на 29 в ЕКОН и на 19 е, юни е, ще се гласува в комисия, след това в пленарна зала. Нямаме въпроси по разни и след, датите следващите заседания са 24 април от 15 и 18.30 е, вдигам заседанието.